От договора. Комисията всъщност прави като че ли крачка назад и по този начин нещата отново ще бъдат блокирани. Нашият докладчик предлага един по-друг поглед върху нещата и по този начин смята, че ще допринесе програмата Фискалис да бъде основа за едно по-тясно сътрудничество между компетентните данъчни администрации в рамките на Съюза. Националните данъчни органи е, ще могат е, е, да взаимодействат по-тясно помежду си при събирането на данъци. При консултациите между политическите групи в парламента се установи е, широка подкрепа за предложенията на докладчика, е, което ще допринесе за по-добро събиране на данъците и съответно за увеличаване на бюджетните приходи. Има едно изменение внесено за е, е, гласуването на настоящия доклад. Е, най- е, важно ната граница и същевременно в някои случаи и пречки е липсата на общи проверки. И именно за това ви призоваваме да гласувате за предложението на зелените и социал-демократите, което ще допринесе за по-добри резултати по програмата Фискалис и ще бъде от полза за гражданите. Давам думата на комисаря Етингер. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, Замествам колегата Московици, който е в Атина за разговори с гръцкото правителство. Ще помоля госпожа Скот Като да поздрави колегата Гигулт и да му благодари за работата по това досие. Нашите национални данъчни администрации не разполагат с достатъчен капацитет и все още не е достатъчно и сътрудничеството в данъчната сфера между държавите членки. Освен това се добавят и третите страни, с които ние желаем също да разширим и задълбочим сътрудничеството. И за това не бива да се питаме защо към момента все още има данъчни измами, защо все още има отклоняване от данъчното задължение. Естествено, това налага промени в законодателството. Същевременно бихме желали да облегчим данъчното бреме върху предприятия и граждани и да допринесем за повече ефективност и ефикасност на данъчните органи. Те би трябвало да се взрят с аргусови очи в събирането на данъците. И е, за това въвеждаме и продължаваме е, работата по програмата Фискалис, която ще даде възможност за по-тясно оперативно сътрудничество между данъчните администрации и ще засили информационния обмен по данъчни въпроси между държавите членки. Това са мерки, които насърчават развитието на единния пазар и са в подкрепа и защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Новата програма Фискалис същевременно е част от е, многогодишната финансова рамка след 2020 е, година. Е, така че ние се опитваме да предприемем нови мерки чрез програмата Фискалис за борба срещу данъчното избягване и отклоняването изобщо от данъчните задължения. Това означава, че трябва да модернизираме работата и сътрудничеството между данъчните органи на държавите членки и същевременно да работим в по-тясно сътрудничество и с предприятията. Има един много съществен компонент в програмата Фискалис, засилване на информационния опит обмен на обмена на опит има и нови задачи във връзка с новите техники, като блоковите вериги. Оптимизация в рамките на развитието на информационните технологии, платформите, и същевременно обучение на служителите на данъчните администрации. Е, не само курсове за квалификация и специализация, но и учебни материали. По този начин е, всъщност е, ние допълваме данъчните мерки, взети на европейско равнище. Фискалис не е нова програма. Тя съществуваше и съществува и днес и вече доказала, че носи добавена стойност. Министрите на финансите в държавите членки високо оценяват резултатите, постигнати е, е, в рамките на програмата. Така ние решихме да предложим за 7-те години от новия отчетен период по-висока сума за финансиране на програмата Фискалис, за да засилим борбата срещу данъчните измами и отклоняването от данъчни задължения. По този начин е, смятаме, че ще бъде възможно да се модернизира програмата Фискалис в полза на европейските държави. Е, както в съвета, така и в парламента се работи усилено по това досие и за това аз благодаря много на докладчика е, Свен Гиго, както и на докладчиците в Сянка и се надявам, че ще проведем една конструктивна дискусия. Е, всъщност за член 116 ставаше дума е, и се зададе въпрос защо не сме се е, позовали на този член. Е, да, там става дума за данъчни въпроси, но е, ние предпочетахме един подход, който намери по-широка подкрепа в съвета и колегата Московици и неговият екип стигнаха до заключението, че в съвета правното основание член 116 няма да намери толкова широка подкрепа. Това е обяснението за правното основание. Един въпрос, който вашия докладчик зададе още в самото начало. Благодаря за две минути от името на Комисията по бюджета колегата Дош Сантос. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на нашия докладчик. Много високо оценяваме неговата работа от името на бюджетната комисия. Обръщам се към комисаря Ойтенгер и му благодаря за доброто сътрудничество Обедени сме, че програмата ще се развива е, в правилната посока, тъй като е, между бюджетната комисия в парламента и комисаря Тингер винаги, е, и комисаря Московици винаги е имал добро сътрудничество. Става дума най-вече за засиления информационен обмен по данъчни въпроси. Така се цели по-добра организация на борбата срещу данъчните измами и избягването на данъци. Моята политическа група е внесла някои изменения, които са свързани най-вече с равенството между половете и някои резолюции на ОНЕ групата програмата Фискали е свързана и с програмата за единния пазар, структурните фондове и други. Е, предвижда се по-добро финансиране, 300 е, милиона е, евро. Комисията ще трябва да положи допълнителни усилия. Ние се надяваме, че пленарния състав на парламента ще подкрепи нашите предложения и така програмата Фискали ще бъде от е, голяма полза за сътрудничеството между данъчните администрации на държавите членки и обучението на е, служителите в тях е, много се надяваме, че скоро ще има конкретни резултати от е, е, засиления и информационен обмен между държавите членки. Естествено, е, надяваме се, че ще се постигне съгласие и в съвета, така че скоро да преминем към изпълнение. Благодаря. А сега ще чуем ораторите от името на политическите групи. Господин Столоян от името на НП. Благодаря, господин председател. От аз ще говоря за програмата Фискали, защото това е единствената програма в Европа, която се отнася за данъчните власти в Европа. Тук става дума за една програма, която финансира необходимата инфраструктура за обмяна на информация между данъчните власти. Що се отнася до приходите, е, и данъците става дума за една програма, която среща е, експерти, данъчните експерти и други експерти, за да може да се намерят най-добрите методи и практики в съответната сфера. Оценявам много факта, че програмата Фискали се е отворена за участието на експерти от страни кандидатки за членство в Европейския съюз и от трети страни. И ако искам да се борим ефикасно за, срещу данъчните измами, трябва да има достъп на експерти от трети страни до тези програми в сегашния ни мандат програмата Фискали се въвежда без проблем и мисля, че тя трябва да бъде подкрепена. Благодаря. От името на социалистите демо и демократите, господин Бае. Благодаря, господин председател. Програмата Фискалис позволява в периода 2021-2027 година да се засили сътрудничеството в данъчната сфера. Очевидно е, че тя е изключително необходима с оглед на размяната на информацията между държавите членки и данъчните власти. Свързана е с подобряване на информационната система, на информационните мрежи с цел обмен на информация в най-голяма сигурност и поверителност. Необходимо е също така обучение в администрацията, голямо сътрудничество в данъчната сфера, особено в борбата срещу прането на пари и накрая искам да благодаря на колегата Свенси Голд за отлично свършената работа. Председателя благодаря. Сега господин Паке една минута. Микрофон за оратора, моля. Програмата Фискалис се отнася до обучение, до обмен на информация между данъчните органи на държавите членки. Това по-добро сътрудничество е от огромно значение за Европейския съюз. Програмата Фискалис е нещо като еразъм за, в данъчната сфера. Е, до 2020 година е, приключва настоящия период и след това е, започва новият 7 годишен период, който ние подкрепяме с 22%. Всъщност се увеличават разходите е, по фискалис, включително и Брексит. Е, и парламентът добавя още 11%. Ние подкрепяме и това увеличение, внесено от докладчика на парламента. Много важно е да е, се предвидят достатъчно средства, за да можем да постигнем тази оптимизация и модернизация в сферата на данъчното сътрудничество. Благодаря ви. А сега чухме вече ораторите от политическите групи и индивидуалните оратори, господин Розати. Един от приоритетите на този парламент това е борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и избягването на данъци. Какво забелязахме обаче в работата си в различните комисии? Сътрудничеството между отделните национални данъчни служби далеч не на нивото, на което би трябвало да бъде. Най-малкото на нивото, за което, а, което ни е необходимо, за да се борим с тези измами. Затова приветствам доклада и програмата Фискалис. Поздравления за докладчика, който за съжаление не е сред нас тази вечер, но със сигурност и госпожа Като за работата, която са свършили. Това е изключително важна работа. Без а, усилия, които подкрепят технически властите, така че те да могат да си обменят а, информация и опит без да използват ефективни технологии, с които да се борят с данъчните измами, няма как да стане. Затова подкрепям програмата. Одобрявам също така и увеличените средства на 300 милиона евро. За мен това е екзистенц минимум, за да може програмата да функционира – не забравяйте, че все пак тя ще ни донесе милиони евро пропуснати ползи, които ние губим заради укрити данъци, данъчни измами. Въобще не е голяма тази цена, която можем да платим, за да си ги върнем. Така че подкрепям а, тези усилия и в нашата политическа група също ще а, подкрепям а, доклада и програмата. Благодаря, господин Ванден Кенделабре. Имате минута и половина. Благодаря, господин председател, колеги. Е, милиарди евро е, всъщност е, се губят в продължение на години заради данъчни измами и избягване на данъци. Създават се какви ли несложни конструкции, верижни данъчни измами, данъчни обежища, само и само да се избегне данъчното бреме. И това е голям проблем за данъчните администрации на държавите членки. Глобализацията, дигитализацията е, надхвърлят рамките на границите между държавите членки, надхвърлят е, континенталните граници и обхващат целия свят. Е, нашите данъчни органи продължават обаче да работят като на отделен изолиран от света остров. Необходимо е да надскочим тези граници и да обхванем по-големи територии, да контролираме движението на е, средства това е изключително важно. Обеден съм, че е, засиленият информационен обмен ще помогне на данъчните администрации да се справят по-добре с е, данъчните измами и е, да няма избягване и отклоняване на средства към данъчните обежища. Абсолютно необходимо е да уредим всичко това и за това е необходимо да инвестираме повече в данъчните администрации администрации, така че те да могат да се справят по-добре с избягването на данъци. Благодаря. И така всички записали се докладчи, е, оратори вече получиха думата и затова преминаваме към процедурата спонтанни изказвания. Господин Мариас поиска думата. Благодаря, господин председател. Избягването на данъци корупциите и данъчните измами очевидно а, водят до загуби на милиони евро от нашите хазни. Ние виждаме верижни измами и измами от друг вид а, и в Европейския съюз, защото Съюза не успя да спре от избягването на плащането на данъци, ако има данъчни закони, ако се взимат конкретни стъпки, стъпки в Нидерландия и а, а, Люксембург, всеки, всяка мултинационална компания трябваше да си плаща данъците. Ние трябваше да оберем луфтовете и а, тази програма трябва да позволява а, обмен на добри практики между данъчните власти с а, мерки за борба срещу измамниците. Необходимо обаче законодателство, което позволява на правните прозорци в кавички да съществуват. Благодаря. С това се приключва процедурата за а, по, спонтанни изказвания. Господин комисар Етингер, имате думата. Господин председател, госпожи и господа, членове на Европейския парламент. Мога да констатирам, че е, има широка подкрепа за предложението в Европейския парламент. Е, вие подкрепяте е, промените, предложени от вашия докладчик, господин Гиголт и Комисията се ангажира да продължи да работи по програмата Фискалис е, е, и вие говорите за конкретното предложение на е, бюджетната комисия за разлика от 270 милиона, които се предлагат от комисията по актуални цени вие предлагате по-голяма сума, 300 е, милиона. Е, нашите изчисления показват, че в момента не можем да отделим повече средства, но е, би трябвало с тази сума да можем да изградим необходимата информационна мрежа в интерес на по-добрия информационен обмен, регистрирането на а, факти и обстоятелства, свързани с данъчни измами и избягване на данъци. Благодаря ви. Благодаря и на вас, господин комисар. А сега давам думата на госпожа Скот Като, която ще замести докладчика Гигол. Благодаря. Няма да отделям много време на член 116. Разбирам какви са проблемите с него. Също време искам да кажа, че много работа вложихме в това досие и сме разочаровани от бавният напредък. Смятаме, че не успяваме да защитим интересите на обикновените хора и да купаците. Необходимо ни е по-добро сътрудничество между държавите членки това да се случи. В случая обаче, действително, Получихме поздравления за свършената работа, за което сме благодарни. Ще предам и на Свен за вашият, вашата подкрепа и вашия отзвук. Той ще се зарадва изключително много и съм сигурна, че ще иска да благодари за подкрепата, която намери в сътрудничеството с всички групи. Надяваме се всичко да протече добре следващата седмица, когато започнат и междуинституционалните преговори. Ще предам това, което чух днес на Свен. Благодаря. С това приключваме този дебат. Гласуването е утре. Минаваме към следваща точка по дневния ред. Доклада на господин Валеро създаване на програма права и ценности. Господин Валеро има думата за 4 минути. Господин председател, благодаря първо на докладчиците в Сянка. Работили сме с много организации, с много служители. Благодаря и на секретарията и на всички тях, които ни помагаха. Живеем в трудни времена в Европа. Става дума за това да запазим нашите правила и принципи във връзка с свободата на словото, на изразяването, защитата на мълцинствата, на най-уязвимите трябва да се спазват е, е, нормите на правовата държава, инак не бихме могли да говорим за демокрация. Когато говорим за съдебна система, която не отговаря на тези принципи, естествено е, не можем да замълчим. Кметът на Гданск Адамович бе нападнат и стана жертва на терористично нападение преди няколко дни. Е, изложени сме на терористични атаки, на насилие. Е, изправени сме пред е, миграционен натиск. Корупция а, има все още в Малта, в а, Словакия, в България ограничение на свободата на словото. Е, свободата на движение е, също е, не се зачита като принцип. Правата на човека се нарушават. Всичко това се случва в държавите членки на Европейския съюз. Министр министрите на правосъдието на някои държави членки вече критикуваха това състояние. Затова са ни необходими програми за е, утвърждаване на нашите принципи и ценности. Предлагат се много програми и немалко средства за е, тази цел. Приветстваме предложението на комисията, но не можем да приемем факта, че са ограничени средствата и очевидно по тази причина някои сфери не са обхванати от програмите. Необходими са много повече усилия, за да мобилизираме повече средства и да обхванем всички сфери по отношение на демокрацията и върховенството на закона, равенството на половете, участието на гражданите в взимане на решението, е, равенство между половете. Е, трябва да се предоставят повече средства, за да можем да включим и тях и да можем да действаме по-ефективно в борбата срещу престъпността и насилието. Програмите би трябвало да обхванат и гражданското общество на местно и регионално равнище и ние всички съвместно трябва да се изправим срещу предизвикателствата и да се борим срещу проблемите. би трябвало комисията да помисли за включването и на други програми и увеличаване на финансирането. Така ще можем по-ефективно да защитим нашите общи ценности в член 2 на договора, както и в хартата за правата на човека, са записани нашите принципи е, демокрация, върховенство, е, закона, зачитане на правата на човека, защита на младсинствата и така нататък. Изключително важно е всичко това, за да е, можем в нашите общества да се радваме на толерантност, а не на дискриминация и насилие. Благодаря. Госпожа Питикайнен. Тя трябваше да се изкаже от името на Комисията за правата на жените, но не я виждам, затова директно давам думата на госпожа Гиом, която ще се изкаже от Комисията по култура. Благодаря, господин председател. Ние трябва да разгледаме проблемите на нетолерантността. Това повдига въпрос за създаването на общо пространство, за да се подкрепи е, диалога между европейците. Е изключително важно за защитата на тази проблема програма. Необходимо е също така да се отговори на предизвикателствата. Благодаря на докладчик докладчицата и на докладчиците в Сянка. В този дух комисията нашата комисия работи във връзка с прилагането на тази програма в 2021-2027 година. Също така се отчита необходимостта всички ние да принадлежим към една обща Европа. Съвета може да разчита на решимостта на Европейския парламент да помогне за развитието на този проект този проект са в полза на една демократична Европа на гражданско общество. Благодаря на госпожо Гион. Сега ще дам думата на комисаря Йорова. Господин председател, уважаеми колеги, живеем във време, в което сме изправени пред радикализъм, екстремизъм и разделение. По-важно от всякога е да промотираме и насърчаваме правосъдието и правата и основните ценности на Европейския съюз. Затова комисията предлага този нов фонд с основната цел да подкрепя демократичните отворени общества. Тази програма е част от един нов фонд – и с приемането на този доклад и мандата за бъдещи преговори, за пореден път Европейския парламент демонстрира подкрепата си в полза на тези ценности, което е нещо, което аз силно приветствам и подкрепям. Новата програма ще продължи да финансира ключови дейности, като например равенство между половете, правата на детето, правата на жените и други а, приоритети от този сорт. Ще продължим успешните дейности на Европа за а, гражданите, като например побратимяването на градовете и гражданските проекти, които позволяват на гражданите директно да се ангажират в а, оформянето на Европа. Ще улесним също така и участието и прякото участие на гражданите и по откритото сформиране на един демократичен съюз. Естествено, ролята на гражданските организации също е много важна за насърчаването и защитата на правата и ценностите. Тази роля е нещо изключително важно за нас и е заложена в целите ни. Като междуправителствените организации също ще имат своята роля. Програмата за правата и ценностите ще финансира и много бенефициенти, като например органи, които се занимават с равенство, експерти, местни власти, културни организации като музеи, академичната общност и така нататък. Действително е важно равновесие, за да се уважи разнообразието в рамките на тази програма. Програмата също така е свързана с програмата за правосъдие и справедливост. Комисията внимателно а, изготви текста, така че обхватът да е ясен и той да спомогне за синергия и сътрудничество. Това е и в основата на бъдещите ни разговори. Естествено, съгласни сме, че са необходими повече средства. Те никога не са достатъчни. Както всеки път, когато а, преговаряме за средства, така и този път ще кажем, че има по-малко пари за повече приоритети. Това е положението. Но искам междувременно да заявя, че програмите, които току-що описах и споменах, ще могат да се възползват от от средства по линия на Европейския социален фонд. Там ще има средства за социална интеграция. Може би по новата програма Хоризонт ще има средства, които ще могат да се използват за програма ценности. Като цяло смятам, че въпреки, че средствата са по-ограничени, ще можем този път да направим повече. Много ви благодаря. Благодаря много, госпожо комисар. А сега от името на Комисията по правни въпроси, госпожа Кауфман. Една минута имате. <laughs> non vedo l'onorevole kaufmann che avrebbe dovuto intervenire a nome della Commissione giuridica, se arriverà. Госпожа Кауфман трябваше да се изкаже, но не е в залата. Може би ако се присъедини към нас по-късно, ще й позволим да се изкаже. Затова сега от името на НП ще чуем господин Бони. Имате минута и половина. Преводничонце, пани комисаж. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги. Ние постигнахме голям успех. Е, е, три пъти А за програмите за е, европейските ценности, за спазване на правосъдие и справедливост. 850 милиона са мобилизирани в полза на е, обществото. Е, някои от разпоредбите е, всъщност се отнасят конкретно до изграждането на точките за контакти. Много важен принцип е принципът на обективността и безпристрастността. Как обаче ще се разпределят средствата? 5% е резервът за подкрепа на неправителствените организации, които се борят срещу нарушение на принципите на демокрация. Очевидно, Става дума за специфични мерки за а, насърчаване на европейските ценности, но и за засилване на участието на гражданите в е, взимането на решения за недискриминация, за върховенство на закона. Очевидно, е, пътят ще бъде много дълъг, е, за да укрепим едно общество, такова каквото желаем да постигнем. Държавите членки ще трябва естествено да се постараят да спазват много точно и стриктно процедурите. От името на социал-демократите, госпожа Кинге. Президенте, инвестиране и дирити е... Благодаря, господин председател. Инвестирането в, в правата и ценностите в Европейския съюз и неговите граждани изисква сплотеност и социална справедливост. Също така трябва да се насърчи идеята за а, гражданско общество и гражданско участие. Необходимо е да имаме още един инструмент, за да можем да продължаваме да се борим с, с ксенофобията, с расизма, насилието срещу жените и екстремизма. Ние искаме една включваща Европа все повече от когато и да било сега трябва да се борим срещу дискриминацията и омразата, за да може да защитим жертвите и уязвимите групи в нашето общество. Открито, демократично, включващо общество, разбира се, не може да се самофинансира. Затова ние призоваваме да се увеличат значително ресурсите за програмата, така че гражданското общество да може да допринесе за усилията за постигане на демократично общество. Искаме да сме сигурни, че младите разбират толерантността, която разбира се е в сърцето на общия европейски проект. Сега от името на ЕКАРЕ. Господин Юрек, една минута. Господин председател, уважаеми колеги, говорим за европейски ценности, за културен и социален пол. Какво означава това? Социал, а, сексуална ориентация ли? борбата с ксенофобия, с хомофобия и такива неща. Всички говорят по тези въпроси, както говори господин Бони, но никой не каза нищо за омразата срещу християните. Има толкова много примери напоследък именно за тази омраза. Обсъждахме годишния доклад за основните права. В изменение 120, параграф 11, се споменаваше омразата срещу мисюманите. Какво правим обаче с омразата срещу а, християните, с вандализма срещу религиозното ни културно наследство? Това наследство е една от нашите ценности, но никой не го брани. Много се притеснявам, че този инструмент ще превърне Европейският съюз в общи линии в инструмент, който се използва с погрешните цели. Ето, например, вземете господин Орбан. Благодаря. А сега Европа на нациите и свободата, господин Ланчини. Да, благодаря ви, господин председател. Е, е, спазването на правата на човека, на човешкото достоинство, на е, върховенството на закона, на екологичните е, аспекти в нашата политика. Това са много благородни цели. През тези е, месеци обаче видяхме много е, неща, които през близкото минало не сме наблюдавали толкова често. Европа като че ли е, отстъпва от е, своите принципи и ценности и правата е, не са чак толкова важни вече, а същевременно се говори най-вече за финансови интереси. Последните е, случаи показват, че от Либия към Испания е, е, има едно движение, което не, не може изобщо да се свърже с зачитане на правата на човека и човешкото достоинство. Това са рискове, които не можем да приемем. Е, господин Сосниевц, една минута. Е, Благодаря, е, госпожи и господа. В текста на директивата вие говорихте за контрастиращи ценности. Не може да имате в един документ и свобода, и равенство, защото те си противоречат. Хората са различни, имат различни умения, различни способности, различни ценности. И това причинява не равенство. Равенството може да се постигне само в концентрационен лагер. Ако искате свобода, свобода на словото. Вчера, например, увеличихте а, санкциите срещу евродепутати, които говорят тук в парламента. Вие искате демокрация, обаче отхвърляте сините карти. Все по-малко хора искат да участват в този единствен елемент и единствена проява на демокрация. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Кодричка за минута и половина. Уважаеми господин председател, само преди няколко години никой не би предположил, че нашите основни ценности ще имат нужда от закрила в рамките на Европейския съюз. Популизма обаче ни доведе до тук. Той разруши върховенството на закона в самите държави членки. Тоест, днешното предложение действително е необходимо. Предложението на комисията обаче не е достатъчно амбициозно, така че аз приветствам усилията на комисията Либе да се отрои бюджета. Тази програма защитава правата и ценностите в допълнение към върховенството на закона. Член 7, например, касае нарушения срещу демокрацията. В тази програма обаче става а, въпрос за превенция – не за отделни нарушения, а за системни нарушения. За това да подкрепим демократичните общества и да ги направим по-силни. Да вземем Полша за пример. Там гражданското общество е изключително активно. Само поради тази причина демокрацията продължава да оцелява там. Това трябва да ни помогне да разбираме своите ценности малко по-добре. Благодаря, госпожо Кудричка. А сега господин Лопес Агила има думата. Комисария Юрова. Благодаря, господин председател. Госпожо Юрова, вие казвате, че Европейския съюз се поставя под въпрос, така както никога до сега. Имаме предвид най-вече европейските ценности и принципи но очевидно европейските настроения се е, разпространяват в момента. Европейският парламент обаче подкрепя всичко това, което се отнася до нашите принципи и ценности, до правата на човека, до гражданското общество. И именно гражданското общество би трябвало да участва по-активно в периода 2027 година в взимането на решения. Ние чухме днес преди обед испанския министър-председател. Европейските граждани трябва да защитават Европа. Европа защитава всички и същевременно ние сами трябва да се браним от враговете. Нямам предвид мигрантите. Европа трябва да се защитава от истинските си врагове, е, от е, е, омразата, която те лансират, от лъжите, които лансират. И Европейският парламент по тази причина подкрепя много ясно този инструмент. Благодаря ви. Давам годината, е, думата на господин Фокт. Една минута. Благодаря, господин председател. Една силна програма за е, право, права и ценности в Европейския съюз е, би била полезна, ако държавите членки я прилагат стриктно Мога да ви дам примери е, с е, хора, които е, през 2009 година, да кажем, са били затворени, за да излежат една 12 годишна присъда поради това, че е изразил свободно мнението си. Междувременно, като затворник, той е претърпял дори и операция и е бил ампутиран кракът му. В Потсдам, в Германия, той се е оплаквал. Затворът му е наредил обаче е, е, да остане в е, леглото си и дори е наредил на служителите в местата за задържане да го фиксират към леглото. Това в никакъв случай не говори за зачитане на правата на човека. Господин Епиди Мейлс, желая да ви зададе въпрос по процедурата синя карта. Ще я приемете ли? Да. Скъпи колега, благодаря ви за това, че приемате въпрос по процедурата синя карта. Имам въпрос. Вие говорите за конкретен случай – това действително е случай, който е, говори за незачитане на човешкото достоинство и на нашите принципи. Но е, това е известно на германските компетентни органи, да. Прав сте, става дума за един случай, който е известен на всички в Германия. Имаме и друг случай с една 90 годишна жена, която е била задържана само защото е изразила свободно мнението си. Подобни случаи има и в Гърция, където дори и депутат от една партия е бил задържан независимо от това, че е, той е, е член на националния парламент. Такива случаи има в немалко места и държави в Европа. Благодаря, госпожа Шайдрова, минута и половина. Пане Фойт, але ви... Благодаря, че ми давате думата. Е, не е необходимо да мълчите, не трябва да мълчите. Именно затова Европейския парламент е важен. Имаме свобода в Европейския съюз. Именно затова е, може да се призовава за справедливост за тези, които се нуждаят от това. Аз искам да реагирам на нещо, което каза колегата Сошнир. Просто не си не, не повярвах на ушите си. Вие повдигнахте въпроса за равенството, но явно го обърквате с, с еднаквост. Равенството се основава на християнските ценности. Ако бяхте християнин, щяхте да знаете и това е нещо, кое, към което трябва да се стремим и на национално, и на европейско равнище. Разбира се, прав, програмата права и ценности е нещо, с която аз се съгласявам. Равенство на граждани подложени на действието на тази програма. Аз съм съгласна програмата да бъде подкрепена програмата Европа за гражданите не е достатъчно известна, хората не знаят за нея. Аз мисля, че това ще бъде една програма за висококачествени обекти, особено в нестопанския сектор на общините на стотици градове, които ще се по, по, побратимят. Благодаря. Сега госпожа Шойдрова има синя карта от колегата Шождрец. Приемате ли? Добре, господин Сошнерц, имате думата. Да. Разбрах ли ви правилно? Знаете ли, че има разлика между равенство и равни права? Равни права, равни възможности. Равенство означава, че всички ние е, притежаваме едни и същи средства. Тези неща си противоречат. Някои имат повече, други имат по-малко, печелят повече. За да бъдат равни, трябва да лишите някого от приходи. Отговор – аз много внимателно слушах, когато говорихте. Аз мисля, че равенството пред закона и равенството от гледна точка на равни права е, е нещо, което всички искат, е, докато е, равенството е важно на всички нас и ние трябва да се стремим към равни възможности. Председателя, благодаря госпожо Шойтрова. Сега ще дам думата на госпожа Уорд за минута и половина. Програмата за правата и, основ... и ценностите на Европейския съюз е по-важна от всякога. Основните ценности, на които стъпва нашата демокрация, не бива да, бъде, не бъдат приемани за даденост. Аз често подкрепям проекти на местно ниво, които финансира Европейския съюз. Те наистина са необходими, за да гарантираме принципи като върховенството на закона, толерантността и други те не трябва да бъдат само думи, а реални ценности за всички наши граждани в цяла Европа. Днес обаче, за съжаление, виждаме как а, гражданското общество е подкопано а, и бива разрушено в Унгария. Как има атака срещу проекти на местно ниво, свързани с спасяване на бежанци. В Полша също има притеснителни явления. Правата и ценностите трябва да бъдат подкрепени най-вече от страна и за гражданите. Аз приветствам тази инициатива. Проектите на местно ниво окоръжават, насърчават и подпомагат европейската демокрация. Да подсилим е задача на всички нас заедно. Трябва да се борим с отрицателните и а, разделящите ни а, думи в Обединеното кралство, например, Тереза Мей иска да извади Обединеното кралство от хартата на основните права. Срамота. Срамота за това, че отслабва нашите права. Европейския съюз е светлина за всички по света, които вярват своите права и ние трябва да направим така, че това да продължи. Благодаря. Минута и половина за Силвия Коста. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за, за чудесната работа. Трите комисии работиха съвместно и текстът, който се получи е добър. Той е много важен. Благодаря и на Комисията за култура, благодаря на госпожа Гион, които се погрижиха и за гражданството, и за гражданското общество тази специфична програма трябва да бъде видима, тя трябва да разполага с достатъчно финансиране, за да може да се изпълнят проектите в много градове и региони а също времено са предвидени и нови програми и проекти. Европа за гражданите също е нова програма, която трябва да се свържи и с а, културата на паметта. А, има исторически повод за критичен поглед а, към миналото. Има и достатъчно основания за а, европейското единение, борба срещу расизма, срещу е, тоталитаризма. Е, това е, налага е, гражданите да бъдат мобилизирани в по-голяма степен, а за тази цел е, са необходими е, естествено програми за насърчаване на гражданите, за създаване на повече знания, умения, за по-активно участие на гражданското общество. И освен това, междурелигиозния е, диалог в рамките на междукултурното сътрудничество е много важен елемент. Благодаря ви. Стигаме до спонтанните изказвания. Е, двама колеги са заявили желание. Колегата Мария Нотиц желая дума. Благодаря, господин председател. Един милиард евро ще бъдат използвани за подкрепа на тази програма за правата и ценностите, за да може да се подкрепят нашите граждани. Мисля, че най-добрата подкрепа за гражданите ще дойде от това да се даде възможност за работна заетост, то там и за достоинство на гражданите. Трябва да имаме също така а, подкрепа за младежките гаранции. Ще се дадат възможности много хора да а, направят същото, което направиха с, с фондовете и по други про проблеми, като например иммиграцията. Тези средства трябва да отидат в училищата, в университетите, за да може да им да, да се борим с, с, с омразата към християните. 94% от а, обидите в Гърция са срещу православната църква. Благодаря председателят, а сега господин Епидидиас Георгиев си имаш думата. Благодаря, господин председател. Живеем във време, в което всички държави членки на Европейския съюз са изправени пред економически проблеми. Страда населението. Европейският съюз е взел решение да финансира този проект. В доклада има предложения за милиарди евро така че да се укрепят демокрацията, правата, е, ценностите, е, върховенството на закона и да се преборим с е, насилието, дискриминацията. И също времено някой трябва да каже на нашите лидери на европейско равнище, че демокрацията означава естествено зачитане на правата на всички и повече чувствителност, повече образование, повече информираност собственост. Това не става само с пари и с а, акционизъм. Аз съм избран а, от а, моите избиратели и а, в, от името на моите избиратели казвам, че не мога да допусна а, разхищение на европейски средства защото това е и мнението на избирателите ми. Трябва да го